Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добър ден! От името на депутатите, както мъже, така и жени на Комисията по транспорт и туризъм, приветствам с добре дошла госпожа Валеан. Призовествам също така с е, добре дошли колегите от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, която е по-известна сред нас като Комисията ЕНВИ. Добре дошли сред нас. Е, ЕНВИ е асоциирана комисия на това изслушване и също така на комисия комис... под комисията по сигурност и безопасност. Припомним, че съгласно приложение 6 от правилника за дейността на парламента, комисията по транспорта и туризмът отговаря за разработването на обща политика за всички видове транспорт в Европейския съюз, както и за, общ, за общите проекти от голямо значение, като например единно европейско небе, както и за трансевропейските инфраструктурни мрежи, както и за безопасността на транспорта. Комисията по транспорт носи също така отговорността за отношенията с третите страни и с европейските агенции в областта на транспорта, както и с международните организации, свързани с транспорта, като например в захопаването с ИКАО и в рамките на железопътния транспорт с ОМАИ. И не на последно място, нашата комисия отговаря за почтенските услуги и за сектора на туризма. И, скъпи колеги, в качеството си на председател държа да изразя съжалението от факта, че мобата на нашата комисия транспорта и туризмата да бъдат събрани в един и същи ресор на комисар не получи отзив от, от, от страна на новият председател на Европейската комисия, но ще работим в, в тясно сътрудничество с господин Бретон, ако неговата кандидатура бъде одобрена, тъй като той ще отговаря за туризма. Мобилността е от първостепенно значение значение за ежедневието на всички европейски граждани. Независимо дали живеят в градски в градовете или в селските райони, в околностите на големите градове или в селските райони. Трябва да намерим нашата политика, която отговори на предизвикателствата, както настоящите, така и бъдещите предизвикателства. Климата околната среда и всичко това трябва да се включи в, да се впише в един социален модел, който да е приемлив за всички. Както вече сте разбрали, имаме нужда от нисковъглеродна и достъпна за всички мобилност. Но преди всичко това трябва да бъде една безопасна мобилност. Все още отбелязваме 26 000 смъртни случаи по пътищата в Европа годишно. Днешното изслушване е обществено достъпно и се излъчва в интернет и е, се възползвам от тази възможност да поздравя с добре дошли на всички зрители, които следят нашето излъчване в интернет и в, по телевизията на Европейския парламент. Припомням Уверявам ви, че днешното изслушване ще се проведе съгласно приложение 6 на правилника за дейността на парламента. Целта на това изслушване е да се направи оценка на нужните умения за да стане кандидат член на колегиума на комисията и уменията свързани с конкретният ресор, възложен с вложителното писмо от страна на председателя на Европейската комисия. Изслушването проверява също така европейската ангажираност, личната независимост и способностите за комуникация квалификация на кандидата. Преди днешното изслушване Комисията по правни въпроси разгледа декларацията за финансови интереси на кандидатът и е, не установи наличие на конфликт на интереси. Припомням ви също така, че госпожа Валеан отговори на двата въпроси, зададени съвместно от председателският съвет на всички кандидати, както и на специфичните въпроси, зададени от нашата комисия. Писмените Отговори на тези писмени въпроси бяха преведени на всички официални езици на Европейския съюз и бяха изпратени на всички колеги. Преди да дам думата на госпожа Валеан, за 15 минути бих искала да ви обясня как ще потече днешното изслушване госпожо кандидат комисар, мисля, че вие сте доста добре запозната с процедурата, тъй като самата вие сте била председател на не едно изслушване всъщност ще прочете последният начин. Ще започне с встъпително изказване на кандидат-комисаря, като за това встъпително изказване разполагате с 15 минути и не повече от 15 минути. След това депутатите имат възможност да дадат максимум 25 въпроса, като броят и редът за задаване на въпроси за всички политически групи и за независимите депутати беше определен от председателският съвет. Първият тур от въпроси ще бъде зададен от представителите на европейските, извинете, на политическите групи, а за втория тур въпросите се разпределят сред представителите на политическите групи въз основа от общият брой на техните членове. Депутатите разполагат с една минута за задаване на въпрос. Кандидат-комисаря разполага с две минути за отговор на този въпрос. След това може незабавно да бъде зададен допълващ въпрос за една минута т.е. се разполагате с една минута за този допълващ въпрос и където комисария разполага с една минута за отговор. Държа да отбележа, че евентуалният допълващ въпрос трябва да е пряко свързан с отговора, даден от кандидат комисария. Бих искала да помоля и кандидат-комисаря, и депутатите да спазват много строг, стриктно отделеното за изказване време. В противен случай ще ви прекъсвам. Ще бъда много строга, защото ако, за съжаление, надхвърлите времето си изказване, ще бъда принудена да ви прекъсна. Предварително се извинявам, но е така. Припомням също така, че разполагаме с устен превод на 23 официални езика, т.е. всеки от колегите може да се изкаже на родния си език и за да гарантираме качеството на устният превод и от уважение към устните преводачи ви моля да не говорите прекалено бързо. След като се запознахме с процедурата, моля госпожа Валиан, кандидат комисар по транспорта да вземе думата за не повече от 15 минути за стъпителното си изказване. Госпожо Валеян, Имате думата. Мерси боку, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, сега съм в много особено положение, но за мен е чел, чест, че съм определена за комисар, отговаря за транспорта. Искам да споделя с вас някои свои мисли относно този важен ресор в Европейската комисия за следващия мандат. Най-напред Ползите за европейските граждани е да живеят, да учат, където и да е в Европа, е нещо, което високо се цени от гражданите. Транспортът прави това възможно. Мобилността и транспорта са гръбнакът на единия пазар, допринасят за свободното предвижване на хора и а, стоки, укрепват връзките между хората и играят важна роля в интеграцията и развитието. Намираме се в нова ера с множество нови предизвикателства и възможности. Мой дълг като комисар по транспорта ще бъде да работя тясно с Европейския парламент, както и с съвета, за да могат тези промени да са полезни за всички. Днес аз искам да получа вашата подкрепа и доверие за изграждането на една транспортна система, която да е справедлива за всички. Зеленият курс ще бъде ключов за новата комисия, но той не може да се постигне без участието на транспорта. Европейските граждани трябва да имат пълен достъп до мобилност и Транспорта трябва да услужва гражданите и бизнеса по най-добър начин. Като бивш председател на комисията по промишлеността, ще се работи за намаляване на емисиите на парникови газове. С новия пакет сега имаме най-добрата рамка, която да доведе до значително намаляване на емисиите до 2300 година, но това не е достатъчно. До 2050 година искаме да сме въглеродно неутрални. Това изисква допълнителни усилия. Ще работя усилено, за да се намали екологичния отпечатък на транспорта и нашите действия да допринесат за допълнително намаляване на емисиите на СО2. Всичко това трябва да доведе до економически успех, ако искаме гражданите да го приемат, а и светът да следва нашия пример. За тази цел има няколко области, в които считам за необходимо да се приоритизират действията, но най-напред искам да говоря за безопасен и сигурен транспорт. Днес имаме най-добрата безопасна система в света, но трябва непрекъснато да подобряваме стандартите за безопасност, винаги да сме стъпка напред Безопасността е важна за всички видове транспорт и тук не можем да сме самодоволни, защото сигурността и безопасността са двете страни на един и същи медал. Сухопътният транспорт се откроява, въпреки че Европа остава най-безопасния район в света. 25 000 смъртни случая по пътищата годишно не е приемливо. Ние трябва да се опитаме да намалим поне на половина до 2300 година броя на тези фатални случаи. Трябва да използваме всички ресурси, като ангажираме министри, инвеститори, разработчици, за да можем да постигнем по-високи резултати в това отношение. Надявам се на вашата подкрепа. Ние искаме чиста и устойчива мобилност. со 2 емисиите трябва да се намалят с 19% до 20%. Трябва да ускорим действията в три области. Първо, да настояваме да се възприемат подобяващи действия от страна на потребителите да се подобри ефикасността на транспортните системи, също да се използват повече чисти превозни средства и альтернативни горива. Също трябва да се премахнат безплатните квоти за въздушния транспорт и схемата за търговия с емисии да обхване и морския транспорт. Потребителите трябва да поемат разходите за техните пътувания, не обществото като цяло. Но цените ще действат само ако има альтернативни видове транспорт, които да са финансови достъпни и приемливи. Искам също мобилността да се разглежда като услуга, да бъдат финансово достъпни превозните средства, да се намират интелигентни и колаборативни решения. Липсата на напредък по общото европейско небе води до повече емисии на со 2 Аз ще работя за реализирането на този проект за единно европейско небе. Гражданите се задушават от задръстванията. Ние искаме да се подобри градската мобилност, за да не губите пари и време. Всички видове транспорт трябва да бъдат устойчиви. За целта е необходимо не само да подобрим стандартите си, но и да гарантираме, че ще бъдат възприяти широки, чисти решения за мобилност. Освен това, ще работим в партньорство с индустрията като част от Европейския зелен курс. Ще спрем антагонизма между транспорта и климатичната политика и трябва да видим как можем да работим заедно, за да се постигне бърз напредък. Ще работя с държавите членки, с частните инвеститори, за да може да бъдат създадени точки за презареждане и да се използват устойчиви видове горива във всички видове транспорт. Това ще даде възможност на сектора да направи квантова стъпка напред към декарбонизацията. Освен това, трябва да се гарантира интелигентна система за мобилност. Това изисква пълно използване на цифровизацията, за да бъде транспорта по-чист, по-достъпен, по-финансово приемлив и технологията трябва да се използва в пълен капацитет. Интегрираното пътуване прилагането на различни приложения в автомобилите са само някои от характеристиките, които могат да се предложат на потребителите и се надявам, че законодателството ще допринесе те да бъдат бързо въведени и да се пристъпи към по-интегрирани услуги. Целта ни е да намерим емисиите на въглеродната Искам Европейския съюз да остане водещ от блокчейн и да премине към свързани автоматични природни средства. Научните изследвания и иновациите трябва да бъдат подобрени. Иновацията е колективно усилие и аз искрено вярвам, че ще работим заедно с индустрията, за това настоявах като председател на Комисията по промишленост и ще продължа да го правя в новото ми качество. Има предизвикателства, ще има въздействие върху работните места, за това аз ще там приоритет на инвестиции за това да се гарантира социалния просперитет на регионите, да има приобщаваща мобилност за работещите в сектора на транспорта. Искам те да получат обучение за преквалификация, автоматизацията ще означава огромни промени, но това не трябва да бъде за сметка на човешките таланти. 11 милиона зависят за своите работни места от този сектор и аз ще използвам фонда за справедлив преход в тяхна услуга. Ние трябва да привлечем и млади хора в този отрасъл. Също платформата за жените в транспорта ще бъде доразвита. Ще работя за интегрирането на въпроса за равенство между половете. Всички трябва да имат еднакъв достъп, независимо от това къде се намират. Хората трябва да могат спокойно да се придвижват. Онези, които са в по-далечените райони, трябва да са тясно свързани. Всички трябва да получат и закрила, ако нещо не върви добре. Ние имаме добра рамка за права на пътниците, но тя трябва да се доразвие. Сега говорим за инвестиции, тъй като за всички проекти е необходимо да имаме нужното финансиране. Най-напред искам да кажа, че бюджета за 2020 е много важен, тъй като той е моста към следващата многодишна финансова рамка и е важен, за да се гарантира приемственост на проекта. Механизма за свързване на Европа е един от най-ценните ми приноси като евродепутат. Работех с Доминик Рике, с Сандърс, за да постигнем успех е, за въвеждането на най-важния инструмент за инвестиции в транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Сега финансираме е, и реализирането на липсващите връзки, които изолират някои общности. Настоящата многодишна финансова е, рамка предвижда това. Аз искам да кажа, че ще отстоявам да се запазят средствата и в следващата МФРМ. Доверието в инфраструктурата е изключително важно. Подобряването на мобилността на нашите войски и военна техника не трябва да се подценява. Също трябва да се използват възможностите за инфраструктура с двойна употреба. В глобален мащаб визията на председателят на комисията е това да бъде комисия, която да е геополитическа. Европа трябва да запази своя многостранен подход в глобален мащаб. За транспорта това означава, че Европа трябва да бъде център за всички съседни региони и за важен елемент в световната верига това е много важно за конкурентоспособността. В транспорта трябва да се използва нашата водеща роля за налагането на световни стандарти. Нашите конкурентни преимущества могат да се подсилят. Ние ще работим в ИКЕЛ, в Международната морска организация, за да налагаме нашите успехи в връзка с безопасността, лоялната конкуренция и други. Дами и господа, балансирането на нашите амбициозни ангажименти с смягчаването на въздействието върху климата, устойчивостта, нарастващите нужди от мобилност, с справедлив и проощаващ транспорт, решаване на социалните въпроси, всичко това ще е предизвикателство за всички нас и ние трябва да работим съвместно. Аз зная колко важно е. Аз съм депутат от 12 години, зная колко важно е да работите добре с комисаря, колко важно ще е също за комисаря да се ползва от опита и познанията на членовете на Европейския парламент, така че от самото начало аз поемам ангажимент да работим заедно и да си взаимодействаме по цялата верига на приемането на законодателни актове. Така че с тази визия аз искам да получа вашата подкрепа днес, за да започнем съвместно общият ни път. Благодаря ви. Благодаря ви много за това представене. Откриваме дебата с първия кръг въпроси. Давам кута, думата на господин Шулц от името на НП. Имате думата. Sehr geehrte Frau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 Минут. Господин Шулц, имате думата за една минута. Господин Даниелсон, имате думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар, за встъпителните думи една тема, която не е достатъчно силно застъпена в възложителното писмо и във вашите писмени отговори са условията на труд и социалните стандарти за златите в сектора на транспорта. В момента работещите в сектора на транспорт са принудени да се конкурират помежду си чрез намаляване на ратовите стандарти и заплащането. Това разбира се е неприемливо по принцип, но също така и поставя под въпрос конкурентоспособността на целия сектор. Имаме сериозен проблем проблем с недостига на работна ръка из целия, из целия Европейски съюз. И за социал-демократите е очевидно, че доброто качество на условията на труд е от ключово значение за бъдещето на сектора на транспорта. Така че, като ресорен комисар за транспорта, какво конкретно ще предприемете, за да подобрите условията на труд за всички работещи в сектора на транспорта в Европейски съюз? Благодаря ви. Много ви благодаря, господин за въпроса, господин Даниелсън. в стъпителното си изказване съвсем накратко споменах темата, нямах възможност да се изкажа по-надълго, но съм убедена, че ако искаме да постигнем успех с политиките си, преди всичко трябва да гарантираме, че те се ползват с подкрепата и са прияти от гражданите. А транспорта засяга хората, транспорта са хората и за това се занимаваме с транспорта за хората и с хората. като говорим както за работещите в сектора, така и за ползвателите. И е много важно да вземем предвид потребностите на двете категории в системата. В противен случай може да се стигне до проблеми и социални протести. А, по въпрос за условията на труд в сектора знам, че има недостъг, знам, че работещите се опасяват да не загубят работата си с автоматизацията и модернизацията. Ето защо имаме нужда от правилната политика, която да гарантира, че няма да бъдат негативно заседнати. Имаме нужда от а, програми за преквалификация, допълнителна квалификация на служителите. И преди всичко трябва ясно да обясним на хората, да им обясним политиките си, за да не се плашат те от, модерн, от бъдещето, модерн, бъдещето модерния транспорт. Този вид транспорт не бива никого да забравя. И в това отношение ще продължа да работя и да надграждам на вече постигнатото. Знам, че предишната комисия положи усилия в това отношение, парламента също и съм убедена, че заедно можем да постигнем конкретни резултати за работещите в сектора на транспорта. Благодаря ви. Thank you, and thank you for an answer. Благодаря ви за отговора. Бих искала да ви помоля да ни дадете малко по-конкретен отговор, по-специално за сектора на въздухоплаването. Както знаете, проучване изготвено от самата Европейска комисия доказа, че има голям брой практики, които могат да бъдат поставени под въпроси, които не само, че нарушават условията на труд, но скривяват конкуренцията в сектора на въздухоплаване. Така че имам по два конкретни въпроса. Първо, как възнамерявате да гарантирате, че се спазват всички трудови и социални норми в сектора на въздухоплаването? И също толкова важният ми въпрос е, възнамерявате ли да, предвидите, да предложите ново законодателство за а, мястото на социалните условия в въздухоплаването в рамките на един по-широк пакет за възропаването в частност фалшивата самонаетост, договорите на нулево, с нулево работно време, фиктивното установяване на компании в дадена държава членка и всички други практики на нелоялна конкуренция, прилагани в сектора. Секторът на възрубаването е много конкурентен сектор – и от ключово значение за Европейския съюз като цяло и в частност за бизнеса. И работещите в този сектор са част от високо уважавано съсловие. Но, както казахте, днес те са жертва на нелоялна практика и на тежки трудови условия. и от това вреди на репутацията на професията и това води до недостиг на квалифициран персонал. Знаете, че има особености по отношение на статута на пилотите. Знаете, че има особености в рамките на либералната либералните економически модели, които могат да доведат до неравнопоставеност или до нелоялни практики. Затова трябва да привлечем всички авиакомпаниите, организациите, професионалите от организации на работещите и парламента и трябва всички да положат усилия заедно. Председателят, моля да приключвате. госпожа Валеян, възнамерявам да предприема всички нужни мерки, било то за законодателни или други, за да се разрешат тези проблеми. Благодаря ви. Господин Бузадиес, имате думата за една минута. Томайла, I will take the floor in Spanish. Ще говоря на испански. Уважаема кандидат-комисар, вие дадохте доста данни. Пътниците, които използваха въздушен транспорт, имаха закъснение средно 19 минути. Има също опасност това да продължи. Освен това, често тези закъснения се дължат на свръх натовареността на въздушното пространство, че е използван целият потенциал. Но ако имаме единно европейско небе ще се стигне до спестявания годишно на близо 5 милиарда евро. Освен това ще бъдат спестени много CO2 емисии. Госпожо Валиан, вие ще бъдете комисарият, който веднъж завинаги да доведе до завършването на единното европейско небе като проект. Благодаря ви. Единото европейско небе е изключително важно поради съображенията, които изложихте. Най-важното е, че има задръствания. Не може да се разраства бизнеса тогава, когато нямаме достатъчно въздушно пространство. Трябва да сме интелигентни в това отношение. И именно тук идва проекта за единото европейско небе. Благодарение на усилията на господин Маринеско и на Европейския парламент разполагаме с много добър проект, който е блокиран обаче в съвета. Надявам се тази ситуация да бъде разрешена в най-близко бъдеще, тъй като без това да стане ще изпитваме липса на капацитет, липса на въздушно пространство, ще имаме също други фактори, които ще влияят, като повече емисии, също закъснения и прочие. Да, аз искам да съм този комисар, който ще доведе до приключване на това досие, което е нещо необходимо за въздушния транспорт. Трябва да има единно европейско небе. Благодаря ви за отговора, госпожо кандидат комисар. Хареса ни вашият отговор. Както знаете, бъдещето на отношенията на Европейския съюз с Обединеното кралство по отношение на авиацията ще има влияние върху летището в Гибралтар, което беше изградено върху територия, която е важна за нашата страна. Изминаха години, откакто се търси справедливо решение за ползването на това летище, както в Гибралтар, така и в региона, за да може да се поеме повече трафик на пътници и товари. И при Брекзит и за двете страни ще е полезно да се раздели ползването на това летище. Вие ще отстоявате ли интересите на Испания, госпожа кандидат комисар, по отношение на използването на това летище? Отговор. Да, ние знаем за проблемите с летището в Гибралтар. Надяваме се, че в бъдеще намерите най-добрия начин това да се превърне в успех на сътрудничество между двете страни. На този етап, тъй като вие поставяте въпроса в контекста на Брексит, няма съмнение, че аз ще съм аз ще бъда комисарят, който ще отстоява интересите на Европейския съюз. Благодаря. Господин Ков, имате думата.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 Месье Кам... Благодаря ви. Думата има господин Кампоменози за една минута. Е, Първо, подкрепата за дружествата в отрасла действително е от съществено значение за економиката на Европейския съюз, за промишлеността, за услугите. Искаме да запазим ролята си на водещата си роля и искаме да наложим високи, възможно най-високи стандарти, които да бъдат последвани от другите държави. А, знаете, че има споразумения, по които сме предприели ангажименти, които трябва да бъдат изпълнени. И Трябва да има равнопоставеност за нашите дружества и за другите дружества, които навлизат на нашия вътрешен пазар. Така че винаги трябва да следим къде се появяват проблеми при изпълнението и това ще бъде постоянна част от дейността ни. Когато говорим за пристанищата, морският транспорт действително е много важна индустрия за Европейския съюз. Това трябва да го защитим, да го оздравим, да работим за екологизирането му. И всичко това трябва да е част от положително решение, чрез което морският транспорт да стане по-екологосъобразен и по-конкурентно способен. И защо трябва да постигнем международно споразумение – Знаете, че има и умяна на добри практики и методи за санкции, ако се стигне до нарушения. Така че, да, всички участници на пазара, идващи от трети страни, трябва да спазват правилата на вътрешния пазар и е част от мандат на Европейската комисия да съблюдава за спазването на тези правила. Е, е, е, Спецификата poi un tema di cui Мога да проверя, че не искам който да е било да бъде наказан. Най-лошото, което може да се случи на Европа е да загуби своето единство. Трябва да работим заедно в търговската област, за да гарантираме печалби за дружествата из цяла Европа. Така че не виждам такива противопоставяния между отделни региони на Европа. Ако има такива случаи, трябва да предприемем нужните мерки, за да ги отстраним. Не съм наясно с а, тази разлика между Южна и Северна Европа по отношение на пристанищата, което ви споменахте, но пристанищата трябва да изиграят много важна роля в бъдещият устойчив транспорт, тъй като самите пристанища са средища на търговска дейност, но също така те сами по себе си имат огромен екологичен отпечатък, с който трябва да се заемем. И също така те са стратегическа отправна точка за интегрираната мултимодалност в Европа. Тоест трябва да гарантираме, че пристанищата са по устойчиви, като едновременно с това запазят а, своята рентабилност и също така да бъдат по-добре интегрирани с останалите видове транспорт. Благодаря ви. Господин Роберт Зилия има думата за една минута. Добре дошла, госпожа Валян, в а, нашата комисия. От името на ЕКР мога да ви кажа, че може да а, разчитате на политика, която е а, за развитие на единия пазар и против протекционистски мерки. Читам за важно да не забравяме как механизма за свързаност на Европа може да допринесе и за реализирането на водещи проекти в Европа. Може ли да постигнете компромис между двойната мобилност, как използването на проекти Да, може да има и по-малко полети, но има и такива държави членки, които нямат въздушни връзки с други държави членки. Ще може да се справите с всички тези проблеми, за да може да се финализира единното европейско небе? Отговор. Мисля, че за вършването на европейската транспортна мрежа е наложително. Ние ще направим преразглеждане на насоките за мрежите ТНТ 2021 година, за да се види какво е необходимо за усъвършенстването на мрежата. Когато погледнете картата на Европа, виждате, че има огромна разлика в свързаността между източна и западна Европа. Понякога се казва, вече имаме опит в дадено отношение, не искаме да променим нещата, но източната част на Европа трябва да получи подкрепа, за да развие своята основна мрежа и трябва да действаме интелигентно. Аз си спомням, когато започнах първо работа по този инструмент за свързване на Европа, искахме да видим каква е синергията между отделните сектори как можем да действаме интелигентно, за да можем да мобилизираме различни инструменти, които да се използват едновременно. Да се намерят транспортни цифрови решения. Да, синергии с останалите сектори, приключване на координационната мрежа, подкрепа за източната част на Европа, отстояване на средствата за кохезионната политика, както и запазването на механизма за свързване на Европа. Също трябва да имаме предвид, че железопътният транспорт е най-екологосъобразен и за това трябва да реализираме проекти в изграждането на тази мрежа, тя да бъде обновена. Допълнителен въпрос. В нашата комисия ние работим по мобилен пакет 1 и 2 в предходния мандат. По могил... пакет 1 знаете, че имаше 6 е, е, министър-председатели от периферни държави, които изразиха своето а, е, мнение. Вие очаквате резултатите. Смятате ли да направите оценка, за да видите дали нещо трябва да се промени. По пакета Мобилност 2, моя доклад, имаше първо четене, но няма никакво предвиждане в съвета. Госпожа Билц е, беше инициатор първоначално. Вие ще настоявате ли съвета да направи нещо по пакета Мобилност 2? Е, Отговор. Благодаря ви. По пакета Мобилност е, е много важно той да бъде прият не бива да забравяме защо беше предложен. Ние искаме вътрешния пазар да функционира добре. Искаме да има добри услуги, добри условия за работещите в сектора. Това е изключително важно. Затова пакета трябва да бъде прията и се надявам, че ще бъде прият максимално скоро а, или след като аз поема а, моя ресор когато има спорни нови законодателни актове, е необходимо да се направи оценка на това как действат нещата и заедно да обсъдим въпроса, да видим какво може да се подобри, какви допълнителни мерки могат да се предприемат. Това на първо място. Относно автобусите е много важно да имаме решение. Можем да увеличим използването на автобуси това ще бъде от полза, защото ще се намали броя на пътниците, които използват други видове сухопътен транспорт, което ще има положителен ефект върху околната среда и изменението на климата. Благодаря ви много. Госпожа Контуре има думата. Една минута, моля ви. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа кандидат комисаря за много изчерпателното встъпително изказване. Оставам с впечатлението, че имате много амбициозни цели, свързани преди всичко с новия зелен курс и с въглеродната неутралност от 2050 година. Питам се как възнамерявате да постигнете тези ваши приоритети. И бих искала да се спра на един важен аспект от реформата на транспортният сектор, който преклено често пренебрегваме, а именно как можем да гарантираме, че реформата няма да доведе до а, изключване или допълнителна марганализация на най развимите в а, обществото, било то живещи в наддалечените райони или най-бедните хора. И а, как кой ще поеме е, непрестанно увеличаващата се цена на транспорта. В някои конкретни региони транспорта представлява огромна тежест за местото население. Какви мерки възнамерявате предприемате, за да гарантирате, че най-уязвимите членове на обществото ще имат достъп до транспорта на поносима цена с пряка и непряка помощ, включително и чрез помощ за преноса на стоки. Едното решение е многовидовият транспорт и трябва да инвестираме повече пари и повече време в разработването на тези системи. Това са транспортните системи на бъдещето и те ще намалят разходите, включително и за нашите дружества, които ще могат по-бързо и по-ефтино да пренасят стоките си. Вярно е, че има най отречени региони, някои от тях се нуждаят от морски транспорт. Знам, че видвате от Гърция и че са много добре запознати с проблема, защото в Гърция има много острови. Изправни сме пред сложни проблеми и е важно тези региони да бъдат свързани по устойчив начин. Гърция, например, е туристическа дестинация и, и туризмът също трябва да стане устойчив и транспорта на туристите също трябва да бъде устойчив. Едновременно с това, пак казвам, свързаността трябва да бъде основният ни приоритет и ние ще продължаваме да инвестираме в нея. Както вече споменах по-рано, местните или регионални летища и пристанища трябва да бъдат обект на особена подкрепа в рамките на политиката на конкурентоспособност на Европейския съюз. Но те са нужни и трябва да продължаваме да ги подкрепяме. Maybe the micro. Ναι, ακούγομαι. Σχετικά με τη ρήπανση που προέρχεται από την αυτιλία. По въпроса за замърсяването от плавателните съдове и в частност в пристанищните региони. Смятате ли, че има някакви възможности за подобряване на положението? Може ли да се обмисли, например, намирането на някакво решение подобно на решението в Калифорния? например. Там всички плавателни съдове и всички пристанища трябва да са оборудвани с устройства, Допринасяш за намраване на замърсяването на пристанищата. Освен това, в писмото, което из... Не, извинете, в писмото, което на председателя на нашата комисия изпрати до госпожа фон дер Лайен, поиска транспорта и туризма отново да бъдат събрани в един ресор, в ресор на един същия комисар. 11% от а, з, работните места в Европейския съюз са в а, туризма. Не може да има туризъм без транспорт, но пък транспорт без туризъм. Въпросът за замърсяването на моретата е много сериозен проблем. Има и проблем с качеството на въздуха, свързани с а, серните оксиди и знаем също така, че отпадъците, които се изхвърлят в открито море, са сериозен проблем за планетата и за това излязохме с а, директивата за пристанищните съоръжения, която трябва да бъде приложена. За целта трябва да се разработи нова инфраструктура за горивата на пристанищата. Трябва също така да се увеличат възможностите за използване на електричество на пристанищата. Има също така и концепция за екологосъобразни плавателни съдове, които също ще допринесат за устойчивостта на сектора. По отношение на пристанищата на морският транспорт ще имаме възможност да предприемем мерки в рамките на преразглеждането на директивата за биологичното разнообразие, за да се гарантира защита на морските екосистеми. Тоест, разполагаме с нужната законодателна рамка, трябва да разгледаме инструменти, с които разполагаме и да видим как се прилагат към момента и как може да се подобри тяхното прилагане. Благодаря ви. С това приключи първият тур от въпроси. И сега давам думата на депутатите за вторият тур от въпроси. Предвидени са 18 въпроса. Госпожо Талер, имате думата за една минута. Вие споменахте железопътния транспорт като ключов. Ние всички сме съгласни, че железопътният отрасъл трябва да реализира пълния си потенциал в най-скоро време. Конкуренцията ще е много важна, за да се намалят емисиите на CO2. Какви конкретни политически предложения имате предвид като кандидат-комисар за отваряне на пазара в железопътния сектор, за да има добра конкуренция и по-високо качество на услугите и за преодоляване на проблемите с оперативната съвместимост през границите. Също какво ще направите за изпълнението на, на Европейската система за управление на железопътния транспорт Ертемис? Отговор. Железопътният транспорт е много важен за устойчивото развитие на транспорта, но е необходимо да се подобри значително ние трябва да работим към изграждането на единно европейско железопътно пространство, да свържем железопътните линии с нови технологии, да се използва данни, свързани с времето за пристигане и прочие, както и за подобряване на сигналните системи. Само така ще подобрим надежността на системата. Както вече казах, Четвъртият железопътен пакет вече е факт. Имаме два стълба, пазарен стълб, където трябва да подобрим достъпа до услуги. Мисля, че тук може да се направи нещо за модернизацията. да се подобри капацитета на обектите. Трябва също да се направи повече за подвижния състав, да се направи повече също по издаването на билети. От друга страна, регламентът за коридорите за железопътен товарен превоз. Тук е необходимо да се огледа прилагането. Също да се премахнат пречките, които са свързани с фрагментацията, дължаща се на национални правила, както и на презгранични пречки за осъществяване на връзка с международния железопътен товарен трафик. Знаем, че има различни стандарти, различни правила всичко това фигурира в четвъртия железопътен пакет, но трябва да се приложи на практика. Благодаря ви, госпожо Валиан. Благодаря. Допълнителен въпрос. Вторият ми въпрос отнася до правоприлагането. Как ще допринесете за изпълнението на съществуващото законодателство, дали ще заведете процедури за нарушение от държави членки, ако това се налага. Мисля, че отговорът е ясен, той се съдържа във въпроса. Разбира се, целта на приемането на законодателни актове, те да се прилагат. Е, разбира се, има разлика в прилагането между държавите членки, но там, където нещата не вървят, е, разбира се, е, ще се въведат процедери за неизпълнение. Относно техническия стълб, има добри практики. Има 8 държави членки, които са поели ангажимент да транспонират е, още през 2019 година този законодателен акт. Ние ще видим какъв е този техен, техния пример. За съжаление обаче 17 е, е, ще транспонират техническия стълб едва след юни 2020 година. Трябва да се изчака да съзрее законодателството, да има по-цялостно транспониране. Господин Ертук има думата за една минута. Ce fut court et rapide, monsieur Артуг. Много сте бърз, господин Ертук. Госпожа Паля, много добре си разбираме. Каролин. Госпожа Дали. И така продължаваме, госпожа Каролин Нактега Имате думата за една минута. Много ви благодаря, госпожо председател. Интегрираната морска система е важен компонент за подобряване устойчивостта на морския транспорт. И е много важно да работим в сътрудничество на международно равнище, тъй като морският транспорт е глобален по своята същност. Разполагаме с национални и с европейски разпоредби и трябва също така да подкрепяме винаги нашите европейски предприятия но не смятате ли, че би било по-добре да се подходи по-устойчиво към морският транспорт в рамките на Международната морска организация, за да не се окаже, че нашият европейски морски транспортен сектор закъснява и изостава спрямо световният. Благодаря ви. Разбира се, много е важно морският сектор да допринесе за общите усилия, които се полагат за намаляване на емисиите. И от тази гледна точка се надяваме, че ще постигнем цели, които сме си поставили и ще запазим водещото, водещата си роля за смягчаване на последствията в измененията на климата по целия свят. Разбира се, че морският а, транспорт е глобален сектор и че ние играем водеща роля. И наше задължение е да се опитаме да защитаваме нашата визия за устойчив морски транспорт в рамките на Международната морска организация. И се радвам, че за първи път се появи някаква цел, а именно намаляване с 50% на емисиите в морският транспорт до 2050 година в сравнение с 2008 година, като е предвидена преразглеждане през 2023 година. Ето защо смятам, че трябва да продължаваме работата си в рамките на Международната морска организация и да настояваме за приемане на ясни мерки. Струва се, че благодарение на нашите нашата визия, нашата ангажираност и тива мерки, които прилагаме тук, ще може да постигнем резултати в рамките на ММО. Има движение в рамките на Международната морска организация, но недостатъчно и от нас зависи да насърчим напредъка. Разбира се, от, е, може да предприемем мерки и едностранно, трябва да сме по-амбициозни на европейско равнище, което разбира се ще послужи за пример за останалата част от света. А е очевидно, че морският сектор трябва да положи усилия. До момента той участваше много слабо в усилията за намаляване на за намаляване на емисията, именно заради факта, че е толкова международен сектор. Благодаря ви. Имам един кратък личен допълващ въпрос. Можете ли да ни, обез... да ни обещаете, че интегрираните транспортна система няма да намали способността на нашия морски транспорт? Как може да гарантираме, че няма да има изтичане на изметване на въглеродни емисии? Тоест, което е доведено до нелоялна конкуренция за нашите предприятия. Ами първо трябва да гарантираме как ще приложим интегрираните транспортни системи, но вече имаме опит от други сектори. Знаем, че изместването на въглеродни емисии е опасно, с което трябва да вземем предвид, но ми се струва, че когато изготвяме подобни законодателни предложения ще внимаваме да гарантираме за, за запазването на способността на сектора, тъй като тя е от първостепенно значение за нас. Много ви благодаря. Господин Ан... Ансен, член на комисията НВ. Благодаря ви, госпожа Гарсия Муниос, за една минута. Благодаря ви. Както знаете, транспорта е сектор, който е предимно мъжки сектор, където не е постигнало равенство между половете. И изпълнението на програма 2030 зависи от равнопосвенността на половете на работните места. Вие казахте, ще насърчите развитието на платформата за жените в областта на транспорта. И освен това, какви конкретни мерки възнамерявате да предложите, за да гарантирате по-широко участие на жените в сектора на транспорта, като се гарантира еднакво възнаграждение и равни възможности. Какви мерки ще бъдат предприятия също, за да се подобри обучението, повишаването на квалификацията на жените и мъжете в този сектор? Мисля, че аз вече поех ангажимент да работя за един по-балансиран по отношение на пола, транспортен сектор. Знаете, че това е сектор, който е доминиран от мъже, но също изпитва и недостиг на работна ръка. И ние трябва да разгледаме този въпрос, да видим какви хора искаме да привлечем към този отрасъл. Ние искаме този сектор да стане по-привлекателен за младите хора, за жените, за хора от различен происход. Това, което искам да кажа, е колкото по-многообразен е сектора, по-конкурентен ще бъде той. Ще възникнат нови възможности, защото в него ще работят хора с различни нагласи, с различни способности. Освен това, трябва да обърнем внимание на застаряването на работещите в сектора, което означава, че трябва да се влее нова кръв в този сектор, да се подобри неговият имидж, а това може да стане чрез подобряване на условията на труд. Затова аз смятам да се приеме законодателство, отнасящо се до условията на труд, за да се привлекат хора в този отрасъл. Зная, че комисаря Булц работи много по отношение на жените в сектора на транспорта, тази платформа за промяна и се надяваме, че този сектор ще стане по-привлекателен на много заинтересовани страни. Не само аз, но и комисаря Дали, който, която ще отговаря за равенството, както и други комисари, които ще отговорят по социалните въпроси, ще работим за постигане на баланс между половете. Комисията трябва да насърчава равноправно участие и на международно ниво, ниво да поставя въпроса за равенството между половете. Допълнителен въпрос. Благодаря ви за отговора. Когато говорите за равни възможности и за подобряване на условията на труд, бих искал да подчертам, че е важно да има европейска рамка, за да се види какви са въздействията върху условията на труд и на договори относно безопасността на пътниците във въздушния транспорт. Работи ли се по законодателни актове за подобряване на ситуацията в сектора на въздушния транспорт? Вие казахте, че трябва да има равно отношение трябва да има отчитане на социалните аспекти. Какви мерки ще предприеме комисията, за да гарантира, че, меж... че а, авиокомпаниите ще отчитат социално-економическите рискове а, и а, също опасните рискови наемания на работа? Отговор. Не съм убедена, че съм разбрала добре вашият отговор. Не разбрах точно какво имате предвид, но като цяло условията на труд, безопасността са много важни. Разбира се, навсякъде зная, че има конкретни сектори, където културата на безопасност е, е неразривна част от начина по който работят хората в този сектор. Жените имат е, по-различни функции и потребности, свързани с е, семейството, с е, живота им. И те трябва да се отчитат, когато искаме да направим този сектор по-привлекателен. И когато искаме да постигнем баланс между половете в този сектор и привлекателно участие на хората. Не зная дали съм разбрала точно вашия въпрос. Благодаря ви много. Госпожа Доперне има думата за една минута. Désormais, monsieur Филип Оливие, la parole est à vous. Господин Филип Оливие, имате думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо Валеян твърдите, че искате да помогнете за постигане на екологичните комисиите цели и ви вярвам, но не споменахте много работещите. Как искате да твърдите, че ще допринесете при положение, че насърчавате един модел, който насърчава до безкрай транспорта? Смятате ли, че ще има електрически супер танкери или огромни транспортни кораби с слънчеви панели. Вашата логика поставя търговията на всичко, пренебрегва и презира хората. Като румънка, как може да искате да насърчавате командироването на работниците, които превръщат вашите съграждани, вашите сънародници, водачи на тъщовани транспортни средства, които се превръщат в новите роби? Как можете да насърчавате подобни мерки при положение, че вашето собствено правителство мисля вноса на работна ръка от Пакистан с десетки, дори с хиляди. Не се ли смятате, че вашата мерки, мерки наистина са хуманистични, а не се ли водите по-скоро от крайно меркатилни подбуди? I I ами, мисля, че мога да съм и румънка, и хуманист. Не виждам противоречие. И както казах в самото начало, трябва да се стремим да постигнем всички измерения на устойчивата интелигентна мобилност. Когато споменахте условията на труд, е, вероятно имате предвид е, пакета за мобилност. Не си спомням друг е, законодателен текст, друго законодателно досие, което до такава степен да е довело до раздори в парламента, както пакета за мобилност. Прекалено много се защитаваха отделните държави, членки и националните пазари. Прекалено много се говореше за конкурентни преимущества за едни и неравнопоставено за други. А Макета за мобилност трябваше да, да има за цел да подобри вътрешния пазар и да подобри условията на труд на работещите в сектора. Това, според мен, трябваше да е пакета на мобилност и смятам, че може да го постигнем, можем да постигнем и двете. J'observe, comme un de nos collègues, que vous avez на един от колегите, ще отбележа и аз, че на вас е малко трудно да дадете конкретни обяснения за мерките за условията на труд в транспорта, най-вероятно, тъй като това не е сред приоритетите ви, но ще се опитам да ви помогна да ни отговорите малко по-конкретно с по-конкретни въпроси. Възнамерявате ли да регулирате командированите работници, за да премахнете злоупотребите с този вид труд? fraud and abuse on what? I, don't, I didn't get your question. I'm sorry, sir. Промоси, злоупотреби не разбрах а, въпроса ви. Разбира се, че искам да предотвратя тормоза и злоупотребите. Кой не иска да ги предотврати, но не ви разбрах. Ще работя заедно с останалите колеги комисари, за да предприемем нужните мерки в различни области, за да гарантираме че служителите в, в, в сектора на транспорта ще се защитени от а, злоупотреби и токмоси. Това е много хуманистичен подход, уверявам ви в това. Merci beaucoup. Désormais, la parole est à monsieur Zlotowski. Благодаря ви, думата има господин Злотовски. За една минута. И мадам ла президент, е, шановна пани комисар десигнована, бързо ме теши пани декларация. Благодаря ви. Госпожо кандидат комисар, аз се удовлетворен от казаното от вас. Вие казахте, че искате да промените онова, което към момента не действа добре. Вие казахте колко спорен беше пакетът мобилност в предходния мандат. Въпросът ми е какво считате за най-опасното в този пакет? Следващият ми въпрос се отнася до въздухоплаването единственият отрасъл, който не е включен в системата за търговия с емисии. Но сега изглежда, че ще действат и две системи, системи и че въздухоплаването ще бъде обхванато. Говорихме за трансевропейските мрежи, кои ще бъдат основните критерии за вас, за вашата комисия, що се отнася до преразглеждането на системата ТНТ? Um, okay. Аз не искам да говоря по пакета за мобилност, тъй като, честно казано, на този етап той е във вашите ръце. Преговори между парламента и съвета. Аз очаквам да има добър резултат така че не искам да назовавам никакви опасности, които са заложени в този пакет. Ние имаме система за търговия с емисии, обхващаща авиацията, но трябва да намалим безплатните квоти за авиацията в тази система. Това е нещо различно. Освен това, За да намалим емисиите, трябва да намалим Корсия. Мисля, че това ще мине бързо. Компенсирането на въглеродните емисии и Корсия трябва да бъде приложена в европейското законодателство. Точно къде и как не мога да ви кажа в момента, тъй като това изисква внимателна преценка за да се види къде точно в законодателството е мястото й. Относно преразглеждането на системата за трансевропейските транспортни мрежи, ТНТ, ние трябва да видим какви са проблемите и как могат да бъдат разрешени. Ние ще направим изменения в основните насоки, както и в цялостната мрежа за да видим дали някои части от нея могат да се превърнат в част от основната мрежа. Това става дума. Това се отнася до преразглеждането на ТНТ. Имаше въпрос, свързан с закъсненията, но това мисля, че не беше част от вашия въпрос. За допълнителен въпрос, господин Слотовски. Госпожо кандидат-комисар, аз не искам да ви принуждавам да обсъждате пакета мобилност. Вие казахте, че ще се промени това, което не е подействало до момента. Надявам се да спазите това обещание. Имам допълнителен въпрос. Група държава членки поиска да се разшири основната мрежа с включването на проекта Вия Карпатия. Това е проекта, който е важен за вашата страна, както и за други източноевропейски държави. Ето защо ви поставям този въпрос. Отговор, честно казано, аз не съм запозналата с детайлите на ТНТ мрежата към момента. По принцип, ние трябва да завършим координационната мрежа. Трябва да видим какви промени да се внесат в основните насоки за по-доброто прилагане на ТНТ. Така че да направим така, че това, за което говорим, реално да се осъществи. Благодаря ви много. Господин Дели има думата. Той няма нищо общо с госпожа Дели. Така, имате думата.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 Много ви благодаря, господин Рике. Имате думата за една минута. Мерси, мадам ла президент, мадам ла комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо кандидат скъпа Дина. знаем, че с настоящия ритъм основната а, ключвата мрежа на трансевропейските транспортни мрежи няма да бъдат включени от 2300 година поради прекомерното осложнение. Предвижда също така и преразглеждане на ръководните насоки. То е проведено за 2021 година. Така че имам три въпроса към вас. Първо място, смятате ли, че приоритета ви през този мандат би следвало да, да се отключите единствено и само върху централната мрежа на ТНТ или смятате да работите по цялата мрежа? На второ място, как какво място отделяте на поддръжката и модернизацията на инфраструктурата? Е, тя е много, те са много важни, много нужни, но са предвидени в рамките на финансовият е, бюджет? И на трето място, каква е личната ви позиция относно прехвърлянето на средства от структурните фондове към механизма свързан на Европа? 4 или 11 милиарда евро? Не е много ясно, тъй като позицията на Комисията по транспорт и позицията не е съвместима с Комисията по регионално развитие. Um, so of... Първо по основната мрежа или цялостната мрежа. Освен, че трябва да се инвестира в самата мрежа, се постави въпросът за поддръжката на мрежата. Много инвестираме в момента в инфраструктурата, но когато държавите членки се, се здобият с тази инфраструктура, не винаги разполагат с нужните средства за поддръжката и така се стига до модернизацията, така се стига до тази толкова устаряла инфраструктура, която се нуждае от модернизиране. И модернизацията е от ключово значение, за да се гарантира многовидовият транспорт и интелигентните транспортни системи. Така че и основната, и широко обхватната мрежа са важни и трябва да се използва в рамките на настоящия механизъм свързан на Европа. Той към момента функционира много добре и бих искала да продължи да работи по същият начин. Трябва също така да гарантираме и финансовият пакет, който да обезпечи дейността на Европейската агенция по железопътен транспорт. А какъв беше третият ви въпрос? 4 милиарда или 11 милиарда фонд Cohesion pour le MIE. 4 или 11 милиарда евро от структурните фондове, които да бъдат прехвърлени към механизма за свързаните Европа, зависимо дали, попитате, дали ще попитате Комисията по транспорт или Комисията по регионално развитие на Европейски парламент. Да, благодаря ви. Мисля, че механизма за свързана Европа работи добре в настоящия му вид. И смятам, че комисията по транспорт а, има право, а не Комисията по регионално развитие, така че ще подкрепя да се запази разпределението на средствата, както беше предвидено до сега. Господин Ерке. Remercie, Благодаря ви, госпожо председател. Един от основните въпроси, свързани с екологосъобразните резултати, може да се осъществи по няколко начина. Чрез подобряване на участниците в системата и друга страна, чрез санкциониране на употребата, чрез допълнителни такси, като например облагане на керосина или облагане на допълнителни такси с цел интернализиране на външните разходи в сектора на сухопътния транспорт. Но все пак държа да отбележа, че увеличаването на емисиите са пряко свързани с увеличаването на броя на пъти, като използват и чисто казвам, че просто казвам, свързано с демократизацията на транспорта. Родителите ми моите баба и дядо нямаха автомобил, родителите ми никога не са пътували с самолет. Така че съвсем естествено се увеличава броя на пътуващи с демократизацията на транспорта и как тогава възнамерявате да направите приемливи за хората облаганията с допълнителни такси. Също така, знаете, че в момента досието с евровинет, за евровинетката или те наречените пътни такси е блокирано в съвета. И последният ми въпрос, какво смятате за заделените средства? Преди малко казахте, че по традиция не се заделят специфични средства за даден вид транспорт. Смятате ли, че данъците и допълнителните такси ще бъдат възприяти по-добре от населението, кое е ясно за конкретно кой вид транспорта отиват тези пари. Благодаря ви. Вярно uh, е, че външните разходи са много важни и на практика не се прилага достатъчно добре принципът замърсителят плаща и трябва да интернализираме част от тези външни разходи. Какъв, за какво говорим? За хиляда, милиарда оборот от който събираме такси в размер на 370 милиарда, очевидно е, че ще трябва да се направи повече, за да плаща повече потребителят. Или казано с други думи, ползвателят трябва в по-голяма степен да плаща цената за замърсяването. Ето защо смятам, че пътната такса, основаваща се на изминатото разстояние, е нужна мярка. Това е част от а, предложението за евровинетката и е факт, че трябва да приемем този законодателен акт. А за заделянето на средствата, знаете, че това е много сложен въпрос, тъй като всяка държава членка би искала средствата от тези пътни такси да отидат в националният а, бюджет, а за дали ще стана по-приемни тези такси? Да, ако се прилага по-добре принципа за да плаща. Марио Фурор. Благодаря, господин Марио Фурор има думата. Грация, президенте.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 Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Валян, пътната безопасност е един от най-актуалните проблеми в транспортния сектор в Европейския съюз. Все още има редица държави, сред които и моята, където броят на смъртните случаи по пътищата е много висок и не намалява. Във вашето експозе в началото споменахте, че основна цел е намаляването на жертвите по пътя на половина. Какви мерки възнамерявате да предприемете в тази посока? И втория ми въпрос е към момента различни европейски градове въвеждат различни входни такси или забрани за движение, включително и тъй наречените дизелови забрани. Подобни разпоредби за достъп оказват голямо влияние както върху превозвачите, но така също и по отношение на собствениците на леки автомобили. Как смятате да се справите с настоящата ситуация при липса на хармонизирана рамка на правилата за достъп до градска среда на пътни превозни средства на равнище Европейски съюз? Благодаря Ви. Uh, my own country is also doing very well, very, very bad. Да, и моята страна се справя зле с пътната безопасност. Аз казах, че още от самото начало, че не е приемливо да имаме смъртни случаи по пътищата на Европа. Въпреки, че ние сме най-безопасният район в света. За пътната безопасност а, ние сме поели ангажимент да, до 2050 да има нулеви смъртни случаи. Имаме стратегия – и ще реализираме строго. Също искаме да се намалят и сериозните увреждания до 2300. Когато говорим за пътната безопасност, знаем, че има няколко области, в които трябва да се намесим, за да се справим с проблема. Инфраструктурата, например, поведението на хората при шофиране – както и състоянието на самите превозни средства. Така че трябва да се получат подобрения във всички тези сфери, за да се справим с пътната безопасност. Освен това, трябва да модернизираме чрез интелигентни пътни системи, които да бъдат внедрени, което ще помогне за значително подобряване на пътната безопасност. Uh, on, uh относно различните ограничения, които се въвеждат. Качеството на въздуха в градовете, задръстванията, емисиите, всички те са важни фактори и трябва да бъдат разгледани интегрирано, за да имаме една стратегия за устойчива градска мобилност – да насърчаваме въвеждането на нови видове мобилност, споделени превозни средства, електронна мобилност. Също и това, за което вече говорихме, мобилността като услуга. Всички тези мерки, според мен, ще допринесат за подобряване на отпечатъка на транспорта в градските зони. Но все пак транспортът е въпрос на субсидиарност, така че градовете имат свободата да въвеждат собствени мерки, различни видове ограничения. Изчерпателния отговор. Като допълнителен въпрос по втория подвъпрос, който зададох, това, което наблюдаваме в източна Европа, е един наводнен пазар от дизелови автомобили втора на употреба от Запада и същото времено редица ограничения а, по отношение на влизането в градската среда в различни градове. А, изчитам, че тук е необходима обща правна рамка за целия Европейски съюз за правилата на достъп до градска среда на пътни превозни средства и те повече трудно биха могли да бъдат възприемани само като местен въпрос. Смятате ли, че трябва да се хармонизира обща рамка в тази посока? Благодаря. Мисля, че на този етап ние предприемаме доста мек подход чрез насоки, чрез насърчаване на добри практики но наблюдаваме какво се случва в градските зони, където има ограничен достъп. Считам обаче това за необходимо, за да се разрешат проблемите с задръстванията и качеството на въздуха. Бих предпочела да имаме европейски подход, да няма прекалена фрагментация, защото това е лошо за трансгранично пътуващите, хората, когато минават от една страна в друга, без да са запознати с системата на другата страна. Това е пречка за мобилността. От друга страна, е необходима повече прозрачност, повече информация. На европейско ниво ние имаме добри а, аргументи за разработването на подобни инструменти, за да знаят хората какво се случва на другите места. Ако са необходими допълнителни... Аз, аз смятам, че ще са необходими допълнителни мерки на европейско ниво. Госпожа Монтейро за една минута. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Здравейте, Адина. Много се радвам, че сте днес сред нас. Въпросът ми засяга морският отрасъл. Споменахте го преди малко, но морският транспорт е пряко свързан с синята економика. Синята економика засяга пряко два трясно свързани сектора, именно транспорта и туризмата. Тук говорим за пристанищните съоръжения, но и за крайбрежния туризъм и за круизните кораби. В, в, с опитите ни да насърчаваме синята економика имаме нужда от комисар, който да подкрепи тази визия. Така че как, какви мерки възнамерявате да насърчите за иновативни, екологосъобразни мерки в рамките на морския транспорт и как това може да се координира с комисаря отговарящ за риболова? Very... На първо място, туризмът действително е от ключово значение за економиката на Европейския съюз. Морският транспорт и морският туризъм са сред големите ни успехи, но тяхното въздействие върху околната среда и върху морските екосистеми е много отрицателно. И трябва да се замислим за въздействието върху устойчивостта на морската среда. Тук говорим за всички отпадъци, които попадат в морето и в частност пластмасовите отпадъци. Положението към момента е много тежко, но има обмислят се разпоредби, като например пристанища да бъдат задължени да приемат отпадъците от, от корабите, което е в разпоредбата за пристанищните съоръжения. Смятам, че и пристанищата, и плавателните съдове трябва заедно да допринесат за подобряване на отпечатъка на отрасла върху околната среда. Има нови идеи за управление на отпадъците по пристанищата, включително и с задълженията да приемат отпадъци от корабите. Едновременно с това трябва да видим какво се случва на международно равнище, какво е поведението на екипажите в открито море. И за целта имаме нужда от подход на глобално равнище, за да видим как можем да и с, да гарантираме, че има превокът се прилагат на международно равнище, които подвратяват изхвърлянето на отпадъци, в частност на риболовни уреди в открита вода, открито море. А туризмът е пряко свързан с транспорта. Няма как да има туризъм без транспорт. И е, транспортът е безспорно е, значително допринася за развитието на туризма. И от тази гледна точка, госпожо председател, съжалявам, че не получихте положителен отговор, че писмото ви, което изпратихте на госпожа Фандерлайен, не последва не беше последвано от положителен отговор, но съм наясна с вашите предпочитания и се надявам в някакъв момент да имаме положителен отговор. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви за отговора. Вторият ми въпрос и коментар. Какви мерки ще въведете като приоритети, за да насърчите държавите членки да осъществяват по-ефикасно проектите по механизма за свързване на Европа. Свидетели сме на забавяния и на пропуски. И разбира се, искаме да преодолеем тези слабости, най-вече в а, отдалечените и най-отдалечените региони. Аз идвам от един такъв регион, както може би знаете, говорим за много големи разстояния, говорим за увеличаване на, на разходите за транспорта и във всички тези отношения механизма свързан на Европа може да ни помогне да справим с тези предизвикателства. Как възнамерявате да насочите държавите членки да изпълняват по-ефикасно проектите по механизма. Благодаря ви. Смятам, че това действително е сред най-големите заплахи за инвестициите в мрежите. А именно големите закъснения, които обезкуражават частните инвеститори и които представляват проблем за доброто захранване с финансови средства на мрежата. Има ясни причини за това. По всеки проекти става дума за издаване на разрешителни, за оценка на съвъздействие в околната света, обществени поръчки. И трябва да се намери решение за всички тях. Че се с едно предложение, регламент или директива за уеднаквяване и упростяване на процедурите това трябва да бъде приоритетът ни и да видим конкретно как го прилага всяка държава членка. Така, например, идеята да се въведе единно звено, което да отговаря за всички процедури, например. Някои държави членки вероятно ще отговорят, че това само ще въведе допълнително равнище на бюрократична тежест и аз ясно заявих, че не искаме да подобно нещо и вероятно ще се обмислим вършенето на по-кратки периоди за изпълнение, именно две години. Благодаря ви, госпожо Дали, имате думата за една минута. Благодаря, госпожа председател. В писните отговори говорите за устойчива мобилност, за климатичен неутралитет, но в отговорите ви тук връзка с авиацията всъщност ни отвежда друга посока. Е, вие изглежда се криете зад единото европейско небе като панацея. Казвате, че е необходим повече капацитет. Ние имаме цели на, ефекту... на емисиите. Казахте, че ги приемате. Казахте, че ще видите по какъв начин да се постигнат. Не считате ли, че това е направено вече от комисията? Комисията вече каза, че един авиационен данък ще засегне работните места, както ще се отрази на БВП. Защо казвате, че това ще се обмисли след като вече е на лице? Как ще насърчите използвате на ЖП транспорт, след като насърчавате въздушния транспорт? Има, например, полети от Брюксел до Амстердам, когато хората би трябвало да използват влакове. Така че как ще защитите правата на работещите. Има опит да се намалят стандартите, защото има използването на фалшиви договори също. Не, аз не се крия зад нищо. Не бях по-конкретна, тъй като зная, че вие сте запознати много по-добре от мен с всички тези практики, които не са добри и трябва да им се обърне внимание. Аз съм напълно ангажирана с това. Зная, че трябва да имаме една добра среда за работа в авиацията, за да е печеливш този сектор и безопасен. Аз считам, че налагането на такси и данъци е само част от решението, а не единственият отговор. Ако искате, аз мога да кажа, че ще изключим въвеждането на такси. Ще видим как ще подейства таксата върху керосина. Ще обсъдим въпроса в колегиума комисари, тъй като е важно решение. Трябва да имаме предвид също и конкурентоспособността на този сектор в глобален мащаб. Зная, че има хора, които биха предпочели авиацията на този етап да не получава подкрепа или да не бъде считана за приоритет и всичко да се насочи като приоритет към влаковете. Аз поемам ангажимент да акцентирам върху развитието на достъпни влакове, които да са по-привлекателни, с по-привлекателни цени. Вие, например, ако видите каква е цената за билет Брюксел Амстердам за влак, виждате, че не е доста ниска. Ние искаме да се намалят емисиите от въздухоплаването, затова говорим за спестяване на горива, също повече ефикасност при използването на горивата, единното европейско небе, какви са технологическите възможности, устойчиви альтернативни горива, налагането на такси и прочее, и прочее. Аз се ангажирам да работим за намаляване на емисиите в авиацията и да се превърне железопътния транспорт в по-привлекателен както за хора, така и за стоки. Не, всъщност вие не отговорихте на въпроса ви. Ние казахте, че няма да изключите налагането на такси. Това е различно, но използването на ползите от налагането на такива такси може да доведе до промяна в поведението. Значи, в писменото си изявление вие говорите, че ще се подкрепи преразглеждането на директивата за енергийното данъчно облагане. Има 13 държави членки, които не са готови да въведат тази мярка. Как вие като комисар ще ръководите постигането на многостранни решения? Това е необходимо за климата, ние трябва да дадем личен пример. пример. Също се отнася и за правата на работниците. Става дума за безопасността във въздушния транспорт. Ако има работещи там, които имат фалшиви договори, които са изморени, когато пътуват, когато не би трябвало да пътуват, нещо, което се използва от авиокомпаниите, вие ще заклеймите ли подобни практики? Има има опити и то преднамерени от страна на нискотарифните компании да прилагат такива мерки. Госпожа Дали, отново ще повторя това, което казах и по-рано. Когато въвеждате един, една такса, това ще доведе до увеличаване на цената, което ще затрудни мобилността на хората. Хората имат право да бъдат добре свързани и да могат да се придвижват свободно. Разходите ще бъдат прехвърлени на потребителя. Средствата ще влязат в националния бюджет, тъй като нямаме никаква гаранция, че тези пари ще бъдат използвани в сектора за подобряване условията на труд, намаляването на емисиите, намаляването на екологичния отпечатък на транспорта и прочие. Аз ще разгледам всичко това вие също говорите за ангажимента ми относно условията на труд във въздухоплаването. Аз не съм безразлична към всичко това. Вие сякаш намеквате, че съм или че нямам познание в тази сфера. Това не е вярно. През последните два дни, без да се крия зад нищо, считах, че ако поема ангажимент да предприема действия по този въпрос, да предоставя добри решения, да работя с всички заинтересовани страни, да работя с парламента за решаване на проблемите и за намиране на верния път, за свързване на хората, да могат те да се придвижват при разумни цени, да имаме справедлив е, приобщаващ транспорт, включително въздухоплаването. Това би било достатъчно. Това е моят ангажимент. Благодаря ви много. Господин Ферандино има думата за една минута. Grazie, Presidente.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 Благодаря. Давам думата на госпожа Юта Паулус за една минута. Тя ще е на комисията ЕМВИ. Добре да сред нас. Та повече. Какво знаем към момента? Какво се очаква от нас да включим морския транспорт в схемата с търговия с емисии? Смятам, че това е възможно. Имахме много положителен опит с внедряването на сете в останалите отрасли. И знаем също така, че системата трябва да работи много добре, за да се стигне до достатъчно висока цена на въглерода. В противен случай системата няма да даде очакваните резултати. Господин Тимерманс трябва да излезе с такова предложение в рамките на пакета за климата. Но, разбира се, ние Комисията и Европейския парламент трябва да се опитаме да намерим начин, който да проработи. Знаем от, предиш... от, предход... от останалите схеми с търговия с емисии, че трябва да има намеса, за да проработи системата. В противен случай цената не е на достатъчно високо равнище, за да изпълни функциите си. Така че на този етап няма как да предвидя как точно ще изглеждат мерките, които ще бъдат предложени. Мога само да кажа, че поемам този ангажимент и трябва заедно да поемем ангажимента да приложим този инструмент за намаляване на емисиите от корабния транспорт. Ами вижте. Морският отрасъл си е предизвикателство и за мен е особено голямо предизвикателство, защото имам доста опит в други отрасли, но те първа се запознавам с особености на този отрасъл. Но по принцип трябва да гледаме на всички възможности да насърчаваме чрез стимули и други пазарни мерки, насърчаването на внедряването на по-устойчиви горива. Разбирам, че в морският транспорт това е по-трудно, тъй като не са на разположение достатъчно альтернативни решения, но знам, че и там има напредък и аз поемам ангажимента да насърчаваме унези, които са по-устойчиви и надежни на този етап. И да насърчаваме разработването на нови технологии, нови изследователски проекти, за да постигнем напредък. Споменах втечненият газ, защото разбирам, че ще е много лесно да се използва стане достъпно за използване това гориво и също така и устойчиви биогорива, които могат да се използват. Важният, важното случая е да поемем в правилната посока. Много ми харесва и концепцията за екологосъобразните или зелените кораби и ми се струва, че трябва да работим за такъв вид по-цялостен подход не само за горивото, но и за останалите характеристики на корабите, за да може плавателниците за бъдеще да бъдат неутрални по отношение на климата. Много ви благодаря. Господин Атиен, имате думата за една минута. Uh, dear Mrs. Uh, Valen, uh, behind you <laughs> at this point. Um, I just uh, want to uh, wrap up on um, questions on Singapore. Искам само да обобщя по въпроса за единото европейско небе. Беше uh, споменато от uh, Рамон База, но искам да навлеза в някои детайли. Мисля, че сега имаме възможност да се справим с някои от по-леките задачи, например законодателни предложения за Сезар. Съгласни ли се с това или предпочитате да вземете предвид мнението на групата високопоставени представители? Освен това има цел Европа трябва да се превърне в водеща в приемането на законодателство, за да е пред останалите държави. Вие готови ли сте да се приеме съответен график относно ПНР, което се предлага от някой за кораби, влакове и прочие? Дали смятате, че би било уместно да се прилага ПНР, регистрационните данни за пътниците и за други видове транспорта, не само за авиацията. Мисля, че работата, която е свършена, е чудесна. Ще се опитаме да убедим приемане, да бъде а, прието решеното до момента. Надявам се, че политическите събития ще позволят да се въведе единното европейско небе. Не си спомням за дроните. Приветствам факта, че вече имаме една безопасна рамка. Това е много важно. Това ще бъде стандарт и за други части на света. Аз съм за пазар на този вид устройства, но не на всяка цена – трябва да има на лице сериозни стандарти за безопасност. И това трябва да е част от новата мобилност в градските зони. Да се развият услугите. Ще разглеждаме какви продукти се пускат на пазара. Ще подкрепим пазара. Нови идеи, нови бизнес модели които се въвеждат, трябва да са безопасни. Относно регистрационните данни на пътниците ПНР, това е свързано с сигурността на транспорта. Ние имаме ПНР, споразумение с Канада и САЩ. Скоро предстои оценка на това как действат. Аз не би казал, че съм за въвеждане на ПНР за железопътния транспорт тъй като спецификите на този сектор и неговите потребности са напълно различни. Но в сътрудничество с заинтересованите страни трябва да проявим активност за засилване на безопасността и сигурността на влаковете. Така че това е нужно, за да се подкрепи използването на влаковете. Господин Оджин за една минута допълнителен въпрос. Относно единното европейско небе имаме старо предложение от 2014 година. Искам да повторя въпроса ми. Предпочитате ли да се решат първо по-лесните въпроси, да се използва кратка процедура, за въвеждането на по-техническите аспекти от Сезар или пък да вземете предвид предложението на групата мъдреци за по-задълбочени дискусии относно регулирането на единото европейско небе. И допълнителен въпрос за дроните. Поемате ли ангажимента да спазвате графика за новото законодателство в областта на дроните. Да, сега по-добре разбрах вашия въпрос за единното европейско небе. Бих предпочела да се използва това, което вече е на лице, защото искаме да се пристъпи към изпълнение колкото е възможно по-скоро. Не трябва да се губи време защото това ще има отражение върху околната среда. Начина по който нещата вървят сега не са ефикасни. Относно дроните, за графика. Знаете, че това са детайли, които са ви познати на вас, но не и за мен – но като въпрос по принцип ще се придържам към определения график. Последният, но не и по значение, е господин Маринеско. Имате думата за една минута. Валентин, Много ви благодаря. С това приключи турът от въпроси и отговори. Благодаря на всички колеги за много уместните въпроси. И преди всичко много добре се справихме с, графика, за което ви благодаря. Всички се придържахте към времето си за изказване. И накрая бих искала да помоля госпожа Валеян да направи кратко заключително изказване, ако иска, разбира се, за не повече от 5 минути. Госпожо Валеян, искате ли да направите заключително изказване? Да. Добре, имате думата за не повече от 5 минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, колеги, че ме изтърпяхте днес. От всички повдигнати въпроси държа много на това, че отрасълът на транспорта е семейство, съставени от хора, с различни интереси, които обаче са готови да работят заедно за постигане на по-устойчив и приобщаващ транспорт, по-интелигентен, по-справедлив транспорт, за да подобрим условията на труд на работещите в сектора или на унези, които ползват транспорта за професионални цели. Лично аз поемам тази отговор... това обещание, но от всички въпроси, които ми зададохте днес, си дадох сметка за сложността и всички потребности. Те са много сложни и а, имаме нужда от повече нужните средства, за да подкрепим всички тези проекти и преди всичко трябва да действаме интелигентно. Не трябва нищо да изключваме, да използваме всичко, с което разполагаме на нас разположение, за да разработим един цялостен подход към отрасла. поемам ангажимента и за шестопътния транспорт, но насърчаването му е скъпо начинание, затова трябва да използваме всички инструменти на наше разположение, за да насърчаваме устойчивите видове транспорта. Бих искала да подкрепя и всички участващи в процеса. Никой не бива да бъде пренебрегнат. Трябва да подкрепим работещите по всички видове транспорта, работещите в, надалеген, в и живеещите в надалечените региони. И поемам ангажимент за всичко това. Всичко това исках да ви кажа по време на изслушването. Вие имате повече познания в областта и се, и се извинявам, ако отговорите ми не винаги са били достатъчно изчерпателни, но вие знаете толкова много подробности, е аз на този етап толкова малко. Но ви обещавам, че съвсем скоро и аз ще знам повече и ще работим заедно с вас, за да намерим най-добрите възможни решения. Благодаря ви. Обеден съм, че ще намерим начин да работим заедно по един и друг начин. Merci beaucoup, Madame Valéane. Et oui, nous arrivons au terme de l'audition. Je tiens à vous remercier, les députés. Merci, ви, госпожо Валиан. Благодаря и на вас, благодаря на колегите за въпроси, благодаря на госпожа Валиан за отговорите днес на изслушването, както и за писмените ви отговори за общите насоки на политиката за транспорта. Както винаги ще има пресконференция като председател на правителната комисия в 16 часа, заедно с председателят на комисията Имко. Припомням също така на координаторите и съместни председателите, че е, заседанието за оценка на изслушването ще се проведе от 16.30 часа и ще се проведе при закрити врати. Закривам заседанието.